и принципа на правовата държава, съгласно член 135 от правилника за дейността. Разискванията не могат да надвишават един час. Първа точка от разискванията е проекто резолюцията посветена на Бурунди и на случая с Боб Ругурика. Давам думата на госпожа Саргентини като автор на резолюцията. Боб Ругурика е журналист. Благодаря, господин председател. Боб Рогорика е журналист в Бурунди и ръководител на Радио Африк. На 20 септември той беше задържан по обвинение, че разполага с информация за убийството на три италиански монахини. Естествено, че журналистите трябва да предоставят информация Обвинението е, че той е, е че не е осведомил властите за информацията, с която разполага. И сега този човек е в затвора. Той е неудобен за властите, защото просто е, така се прави в, е, в това, това е положението. Този човек е с е, е, е запушена уста в момента и в този случай се създава недобра обстановка. Господин Чернецки. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Sam byłem przez lata dziennikarzem. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Аз съм бил журналист в продължение на дълги години. по време на периода на солидарност работих именно като журналист. Имах задължението да браня хората, които не се страхуват да казват истината и вършат своята журналистическа работа. Три монахини бяха убити а този журналист просто си е вършил работата. Е, това е малко като когато някой свещеник изслуша някое признание, той трябва да запази е, тайната. Е, но мисля, че ние можем да говорим по въпрос. Благодаря ви, господин Март. Бърде конкретно. Благодаря ви, господин председател. Нека да говорим с конкретни факти. Европейският съюз отпусна 432 милиона евро за подобряване на управлението и на гражданското общество. Второ, Бурунди е на 142 място от 180 държави по отношение свободата на преста съгласно репортери без граници. На трето място няма как да има свободни избори без свободна преса. Ето защо случаят с господин Рогорика е напълно недопустим. И той поставя под въпрос помощта в размер на 432 милиона евро, отпуснато от Европейския съюз за Република Бурунди отвъд а, а, безсмислената риторика и философия в параграф 12 на резолюцията, очевидно, че Бурунди трябва да спазва основните принципи на свободата на пресата и правото на свобода на господин Рогурки и нека да използваме член 96 от споразумението от Котуно. Думата има господин Корал за една минута. Благодаря, господин председател. Боб Рогорика е ръководител на едно радио в своята страна. Той беше задържан, но не му бяха предявени официални обвинения във връзка с информацията относно убийството на тези три монахини. Както вече казах колегите, свободата на словото в тази страна е, трябва да бъде взета предвид. Освен това Европейския съюз дава много пари за гражданското общество в Бурунди. Много често хора са задържани в е, тази държава просто защото са неудобни. Трябва да поставим под въпрос нашите отношения не само с Бурунди, но и с други подобни държави, а иначе в резолюцията призоваваме за незабавно освобождение на господин Рогорик. Следващия оратор за една минута. Госпожа Родригес. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да ви обърна внимание на нарушаването на човешките права в Бурунди. Свободата на словото тук е накърнено и ние призоваваме към освобождаването на Боб Рогурика и на всички останали, които са си позволили да упражнят правото си на свобода на словото всички знаем, че има крайна бедност в Африка, но за това а, допринася и Запада. Има кобалт, мед, кафе и изключително много водни ресурси в Бурунди. За това трябва да поискаме от държавите донори и Европейската комисия да се борят с недохранването на семействата в Бурунди. Необходимо е да предоставим е, храни на населението и да се борим с подобен вид престъпления за бъдеще. Благодаря, господин Уеден Холзер. Скъпи колеги, от 10 години насам сме забители на драматични, свидетели на драматични събития в Бурунди. Появяват се обаче и сигнали на надежда в а, тази страна. Все повече от гражданите им вярват в демокрацията и в зачитането на правата на човека. Както този факт беше признат и от а, съда. съществено значение е да се запази свободата на изказ. Боб Рогорика е водещ глас на демокрацията и на защитата на правата на човека. Ето защо е жизненно важно той да бъде освободен възможно най-скоро и за да постигнем освобождаването му трябва да окажем натиск върху правителството на Бронди. Благодаря ви. Думата има Морис Понга, който също е автор на резолюцията. Господин председател, уважаеми колеги, за първи път от началото на нашия мандат Европейския парламент приканва правителството на Бурунди да изпълнява задълженията си в областта на човешките права. Днес разглеждаме ситуацията на господин Рогурика и ние сме живо притеснени. От 20 януари той е в затвора, след като е направил предаване, в което е поставил под въпрос убийството убийството на трите италиански монахини. В неговото интервю един човек твърди, че е участвал в убийството на трите монахини и че е действал от името на разузнавателните служби на Бурунди. Интервюираното а, лице не е а, както и господин Рогурика, сега могат да, да бъдат застрашени от 20 години лишаване от свобода. Приканваме господин Рогурика да бъде незабавно освободен. Бурунди трябва да спазва международните си задължения в областта на човешките права, свободата на медиите, още повече, че парламентарните и президентски избори ще се проведат през юни. Благодаря ви. Им рога, ако мапе домно поспишил, са яко вънто pentru un Господин Поспишил, за една минута. Господин председател, Уважаеми госпожи и господа, искам да благодаря на всички автори на това предложение. Вярвам, че казуса с господин Рогорика е изключително важен. Това е още един пример за журналист, който е обвинен в престъпление просто защото извършва разследваща дейност. Положението на господин Рогорика е още по-тежко, защото той е обвинен в сътрудничество по отношение на това престъпление, на това убийство. Тоест става дума за сериозна злоупотреба с власт в Бурунди. Трябва и ясно да кажем, че Бурунди е партньор на Европейския съюз. Европейския съюз оказва финансова помощ на тази африканска страна и ние трябва да призовем за незабавното освобождаване на господин Рогорика и за незабавното разследване на това ужасяващо убийство на три европейски гражданки. Ако Борунди не направи това, трябва да има санкции. Благодаря господин Капуто за една минута. Благодаря ви, господин председател. Изборите в Бурунди наближават и напрежението в страната се засилва. Бурунди е една от най-бедните страни по света с много високо равнище на корупция на 157 място в света е по индекса за корупция. В този контекст задържането на господин Боб Рогорика особено показателно. Той беше задържан от властите в Бурунди заради разследващата му дейност по убийството на три италиански монахини. Съгласно някои организации защита на правата на човека има опасност той да бъде изтезаван. Много голяма част от тези организации се мобилизираха за обожаването на журналиста, но съда в Бурунди отказа да той да бъде освободен. Ето защо трябва да окажем натиск върху властите в страната за незабавното освобождаване на журналиста и възстановяване на политическа стабилност в страната. Думата му син Касталдо за една минута. Грация, Presidente. Quanto costa a un uomo in Burundi la ricerca? Благодаря. Господин председател, колко струва да се търси истината в Бурунди? Три монахини платиха с живота си в тази страна, а този активист, господин Рогорика, може да бъде хвърлен в затвора за 20 години. Той просто се опитва да намери истината. Господин Рогорика беше хвърлен в затвора, защото там е лесно хората да бъдат отстранени от общественото внимание. И това е последния акт на презрение от страна на бурунските власти. Трябва да се борим за правата на всички журналисти, на всички борци за човешки права. как да говорим за избори в съответните страни, без да се дава възможност на опозицията, на тези, които не са съгласни. Мисля, че трябва да преосмислим своята политика. Господин Гамбос. Благодаря ви, господин председател. Вече многократно а, обсъждахме Бурунди. Арестуването на 20 януари на господин Ругурика. след а, излъчването на неговото предаване е доста обезпокоително. Обезпокоително е също и заради обвиненията, които са били повдигнати. Сега господин Рогорика е обвинен в няколко състава на престъпления и го грози 20 години лишаване от свобода. Призоваваме за незабавното освобождаване на господин Рогурика, защото неговото задържане е недиспропорционална мярка за упражняване на правото на изразяване. Призоваваме Бурунди да спазва задълженията си в областта на човешките права. De continentul pe care se află. Госпожа Тапартел, благодаря ви, господин председател. Независимо за коя държава по света говорим, свободата на медиите и свободата на изказа са, са основни елементи, гарантиращи демокрацията. Случва се в момента в Бурунди, в навечерието на изборите през май е много притеснително. Страната е много нестабилна, нестабилен е и целият регион, затова трябва да гарантираме, че се съблюдават правата на човека в страната имаме нужда от стабилност в региона. За целта Бурунди трябва да продължи по пътя към демокрацията. Европейския съюз трябва да гарантира, че в този ключов момент няма връщане назад в, по този път. Ето защо групата на социалистите и демократиите изисква от властите на Бурунди да разследва конкретният случай, да гарантира повършенето на свободни и справедливи избори, а Европейския трябва да гарантира, че се спадат всички международни споразумения, които страната е подписала. Настоявам също така за незабавното освобождаване на журналиста Бапо Горика. Благодарим ви. Продължаваме спонтанните изказвания. Четирима колеги са поискали думата. Всички ще имат тази възможност. Първо ще чуем господин Ван Терфест.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 три италиански монахини. Бурунди е държава, където борците за свобода са преследване, където на медиите се слага на мордник и всичко, което е против интересите на правителството, се заглушава. Правителството на Бурунди подписа споразумението от Котону, където се говори и за свобода на пресата, на словото, Освен това, там се казва, че всеки един арест трябва да се основава на съответните доказателства. Искам да кажа, че ареста на господин Рогорика е неоснователен. Трябва да се зачитат човешките права в тази страна. Няма как да има справедливи избори без нещо подобно. Благодаря госпожа Киенге за една минута. Благодаря ви, господин председател. Още веднъж имаме нарушаване на правото на изразяване. Това нарушаване на основното право засяга не само журналисти, но и представители на политическия свят. Виждаме, че нещата само се влушават. Това ще стане дори и след следващите избори. Господин Рейф Бадауи е направил предаване за смъртта на трите монахини. Но Бурунди трябва да продължи да трябва да спазва задълженията си в областта на човешките права. Това се отнася до е, гражданските, е, политическите и социалните права на хората. Бурунди трябва да спазва всички права, разписани в хартата. Необходимо е да се преустановят нарушаванията на човешките права. Трябва да следим предизборната кампания, за да се уверим, че тези престъпления не продължават. Благодаря. Κύριε Πρόεδρε, η δικαιωμάτων εντείνεται το τελευταίο διάστημα. Господин Μαρίας, Нарушаванията, случаите на нарушаване правата на човека в Бурунди зачестяват. Наближават изборите през май 2015 година и режима в страната предприема се повече мерки за ограничаване на свободата на пресата в страната. Времено с това се ограничава и възможността за водене предизборна кампания на опозиционните партии също така режимът пристъпва към случаи на ограничаване на свободата на словото и на арести, свързани с тези практики, като задържането на господин Боб Ругурика, който си е позволил да разследва убийствата през септември 2013 година на три италиански монахини. Ето защо ние подкрепяме тази резолюция, която заклеймява нарушаването на правата на човека в Бурунди и настояваме за незабавното освобождаване на активиста права на човека Боб Ругорика. Благодаря, Благодаря ви. Думата има Без... госпожа Бесера Бастерече за една минута. Благодаря, господин председател. Боб Ругорика, Рейв Бадауи, Реболдо Лопес, имат нещо общо. Те са хвърлени в затвора без предявяване на обвинение, освен това човешките им права са нарушени. Много се радвам, че днес сме се събрали да говорим за нарушенията на човешките права в целия свят, защото не би следвало да прилагаме двойни стандарти. Независимо къде се нарушават човешките права по света, дори и да става дума само за един човек, ние трябва да се борим срещу такива практики. Днес се навършва месец от протестите в Венецуела. Много хора бяха арестувани следствие на тези протести. Леополдо Лопес беше арестуван. Ние искаме той да бъде освободен. В Европа трябва да работим за защита на човешките права и демокрацията. Благодаря господин Тургай за една минута. señor presidente desgraciadamente en burundi como hemos escuchado no hay. благодаря господин председател. Както чухме, Бурунди не спазва човешките права, не спазва и правото на изразяване, нито свободата на словото. В Европейския парламент винаги сме осъждали подобни практики. Арестуването на журналисти в тази африканска държава зачестява, както споменаха и някои колеги. И всичко това се случва в навечерието на изборите – Необходимо е да се борим, за да защитим правата на всички задържани в Бурунди журналисти. Изискваме да се спазват демократичните принципи в тази африканска държава. Бих искал да напомня обаче, че има лица, които са неправомерно задържани в други части на света. Приканвам те веднага да бъдат освободени като Леополдо Лопес от Венецуела. Благодаря, господин Яковчич. Една минута ovaj put ponovno raspravljamo na klasičan način. Отново обсъждаме и водим разисквания по класически начин. Говорим за ужасяващи убийства, за стратегически интереси в района на големите езера, стратегически интереси на Европейския съюз и един журналист. И за пореден път тук в Европейски парламент водим дебата по същият начин. Или говорим за страна партньор, с която има проблеми, или говорим за засушаващи убийства, или в случая с Конго говорим за случаи, пряко засягаща интересите на Европейския съюз в региона. Тук обаче говорим за един журналист, говорим за основни права и свободи и смятам, че действително трябва да излезем с обща позиция, да изпратим едно общо послание към всички партньори на Европейския съюз. Спазването на основните човешки права не може да бъде поставен под въпрос и това трябва да бъде нашата окончателна позиция. Господин Фария за една минута. Благодаря, господин председател защитата на свободата на словото, разделението на църква и държава. Това са важни принципи. Рив Бадауи, казва оратора, обаче беше осъден на 10 години затвор и 1000 удара с камшик. Този човек не може да напуска, освен това Саудитска Арабия. Трябва да насоча вашето внимание към едно искане, направено на 4 февруари към госпожа Могерини. Ние попитахме върховния представител какви мерки ще се предприемат, за да се накара Саудитска Арабия да спазва разпоредбите и на Международния наказателен съд. Грешката е моя, всички искаме да приключим работа рано днес. Uh, Уважаеми колеги, благодарен съм на всички за това, че подчертахте значението на тази тема. Гласуването на резолюцията за Бурунди през септември със сигурност доведе до освобождаването на някои активисти, като господин Пьер Клавие Бонимба, например. Тази резолюция насърчи по-целенасочен политически диалог – въпреки това обаче, доста значителни проблеми остават и те трябва да бъдат спешно разрешени с следващите избори. Нека да подчертая моите притеснения, както и тези на върховния представител госпожа Могерини, поради арестуването на Боб Рогорика. Този арест бе извършен след излъчването на неговото предаване за убийството на трите италиански монахини. Неговият арест доста ни безпокои, още повече в контекста на предстоящите избори. Обвиненията, които са му повдигнати, не са пропорционални и не виждаме правно основание за неговото задържане. Този проблем можеше да бъде решен чрез законодателството за медиите на а, държавата или чрез компетентния за това съд. Нашите ръководители на делегации в Бужумбура заявиха, че условията, при които е задържан господин Рогорика, са задоволителни. Ние ще следим случващото се с него и ще искаме а, да се борим за свободата на медиите. Малко след задържането на господин Рогорика, неговия случай беше разгледан в рамките на диалога на високо равнище. Поставихме акцента върху правните основания и свободата на изразяване и свободата на словото. Ръководителите на делегациите призоваха за неговото незабавно освобождаване. Тези послания бяха оповестени рамките на диалога на високо равнище. Бяха изказани и опасения във връзка с възможното политическо отражение на неговото задържане по това време, тъй като то може да се отрази отрицателно на политическия контекст в страната, имайки предвид предстоящите избори. Отново повтарям, че за нас е важно следващите избори да се проведат по прозрачен и мирен начин. Ако Боб Рогорика остане в ареста, това ще бъде лош сигнал за останалите журналисти в Бурунди, затова ние призваваме за неговото незабавно освобождаване. Приветствам факта, че поддържаме комуникация с колегите от Бурунди непрекъснато в рамките на интензивния политически диалог. Това води до взаимни договорни ангажименти. Необходимо е да запазим интензивността на този диалог и да го използваме, за да може да подчертаем, че подкрепата ни на изборите е свързана с пълното изпълнение на ангажиментите от страна на Бурунди, включително задълженията, разписани в пътната карта. Ще се възползваме от всяка възможност, за да проследяваме случай на господин Рогорик. Благодаря. Благодаря ви, каза